Нека да продължим с заседанието. Първо имам едно съобщение за вас. Вчера в Саудитска Арабия са осъдени 7 души на смърт. Извършена е екзекуция и саудитските власти